uh, many times. Sorry, I will ask again for everyone to see. И така, моля ви, нека всички да вземат местата си, за да започнем това публично изслушване. Знаете, че темата е важна, чувствителна и колкото повече се бавим, толкова по-малко от вас ще могат да се изкажат. To... И така можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Става дума за изслушването за устойчивостта на европейското селско стопанство във връзка с въздействието на споразумението с Меркосур. Изслушването ще се раздели на две части. Първо ще изслушаме трима експерти, които ще говорят за въздействието на споразумението върху селското стопанство в Европейския съюз, както и за въздействието на моделите на производство и консумация в Европейския съюз върху страните от Меркосур, върху техните народи и гори. Изабела Тимбори от Баварската селско-стопанска организация, госпожа Бол Болстеме, специалист по устойчиво развитие и производство и е, господин Пека Песанен, е, генерален секретар на КОПА Кожека. Ще е, ги изслушаме, след това ще има въпроси и отговори 30 минути. Всеки ще има възможност да зададе въпрос само в рамките на една минута, за да можем да чуем отговорите. Ще бъда много строг. След това ще говорим по-конкретно за въздействието на споразумението върху конкретни отрасли на производство. Ще чуем господин Лиам Миха... Макхале, на господин Жан Мишел Шафер, председател на ВОЛ, Националната междупрофесионална организация на производителите на птиче месо и господин Агустин Фереро, генералния директор на Организацията на испанските сълскостопански кооперации. След това ще има отново въпрос на, на време за въпроси и отговори. Давам в началото думата на Джон Кларк от Европейската комисия за 10 е, години. Okay. За 10 минути. In that period of 30 minutes upon request, so please uh, show up your sign if you want to speak and I will be very rigorous. So който иска да се изкаже, моля да ми даде знак и ще имате, отново повтарям, само по една минута. И така, нека да дам думата на госпожа Изабела Тимбори. Е, благодаря. Благодаря за представянето. В началото искам да благодаря на Европейския парламент за поканата и за това, че организирате изслушването. И така. Фермерите в Бавария са за международната търговия. Те смятат, че тя предоставя много възможности и те не се страхуват от конкуренцията. Но за да бъде всичко това е действителност, трябва да има равнопоставеност и не трябва да има двойни стандарти. Що се отнася по-конкретно до споразумението с Меркосур, тук има някои проблеми. Какво точно имам предвид, когато говоря за двойни стандарти? От една страна имаме много стрикни изисквания и условия за производство, то говоря не само за животновътство, но и за растениевътство. Имаме стандарти за качество, за обработка. Между другото, те не трябва да се е, смесват заедно с стандартите на, на производство. Имаме стандарти свързани с е, климата, с е, екологичната защита, с е, хуманното отношение към животните. Те не са свързани с е, качеството на продукцията по-скоро се говори за това как се отглеждат животните и така нататък. В Меркосур, от друга страна, тези процеси и стандарти за качество са много различни. В резултат от всичко това, разходите са много ниски и е много по ефтено да се произвежда. Когато говорим за споразумението с Меркосур, трябва да споменем, че едно такова споразумение ще има въздействие пряко и косвено върху потребителите. Ние всички, в крайна сметка, сме в една и съща лодка, както се казва. Производството на храна в Европейския съюз земеделието е свързано с много други неща, като например защитата на природата, опазването на селските райони. Какви са тези двойни стандарти, за които говоря толкова много и какво е въздействието, което те ще имат? Тук искам да поставя акцента върху два конкретни аспекта. Много е важно да се спомене, че има различни стандарти и съответно да се очертая ролята на тези двойни стандарти върху разходите за производство. Университета Рур в Бохум, наред с една друга организация, разгледаха през 2017 година разходите и различните стандарти, които съществуват в различни области. Например, околна среда, земеделие, безопасност на храните. Всъщност, тази организация и университета в Бохум са разгледали стандартите в Германия. Много от тях проистичат от европейско законодателство, така че тук може спокойно да говорим в по-широк контекст. И така, Какви са основните заключения на проучването? Стандартите в страните конкурентки, които не са от Европейския съюз, са много по-низки, отколкото в Европа и в Германия в частност. Съответно, разходите за производство са различни в тези страни. В сравнение с Германия, например, в страните извън Европейския съюз, средните разходи са само 34%. Ако вземем сега за пример един по-конкретен случай, производството на говеждо. Говеждото е голяма Производството на говеждо е голяма индустрия в Бавария. Имаме хиляди ферми. Повече от 90% от а, сектора на земеделието в Бавария е посветен както на производството на месо, така и на мляко. 50% от животновъдните ферми в Бавария произвеждат говеждо. Ако погледнем сега в ако погледнем положението в Аржентина, то е само 10% разходите за производство са 10% от тези в Бавария. Друг пример искам да подчертая. Става дума за различни области, като пестициди, антибиотици, хуманно отношение към животните, проследимост. Това са теми, които са важни за потребителите в Германия. Какви са основните разлики? На първо място по отношение на пестицидите. Има различни пестициди, които са забранени в Европейския съюз, но са позволени в Меркосур. Освен това, фермерите в Европейския съюз трябва да докажат, че те имат опит при използването на пестициди. Такова изискване в страните от Меркосур няма. На следващо място антибиотиците. Мисля, че темата е изключително актуална, тъй като днес е Европейския ден посветен на антибиотиците. Разликите тук са очевидни. В страните от Меркосур антибиотиците могат да се купуват и използват без да има предварителни консултации с ветеринар. Освен това, През 2008 година ние приехме стратегия за намаляване на антибиотиците и на различните стимуланти на растежа. Това нещо не се е случило и до ден днешен в страните от Меркосур. В Европейския съюз имаме задължително наблюдение, имаме стандарти и трябва да се предприемат мерки, ако стандартите не се спазват. Подобни неща в Меркосур не съществуват. На следващо място, хуманното отношение към животните. Това е много важна тема, която е обект на сериозни дискусии в Германия. Има и законодателство. Законодателството в страните от Меркосур, от друга страна, е изключително мъгляво. В Бразилия, например, има стандарти за хуманно отношение към животните, които са от 1934 година. Те са обаче само препоръки и не са правно обвързващи, а знаете колко строги са нашите стандарти. На следващо място. Когато говорим за Меркосур, често говорим за е, огромни пасища. В е, Меркосур нещата се променят обаче. Там все повече и повече се използва фураж и съответно размера на пасищата може да бъде намален. И накрая проследяемостта. Едва ли има нужда да ви убеждавам, че в тези страни няма кой знае каква проследяемост. Това стана очевидно не само след като се случи скандала в Бразилия, но и се вижда в много други случаи. Какви са въздействията, които можем да очакваме върху нашите пазари? Нека да разгледаме по-конкретно пазара на говеждо месо. Мисля, че има обаче и други аспекти, които следва да се отчитат, както и други подотрасли, които са с чувствителен характер. Споразумението с Меркосур дава възможност за въвеждане на нови тарифни квоти от 7% и половина. Освен това се намаляват митата. Що се отнася до количеството месо, което може да се внася от Меркосур? Тези е, мита се намаляват до максимум 20%. В контекста на намаляването на тези тарифи, между другото, виждате, че има квота от 99 000 тона. Тази квота е всъщност 1,5% от консумацията на говеждо в Европейския съюз. Да, този процент може и да не е особено висок, но ако погледнем пазара, трябва да гледаме по-подробно Онези, които произвеждат мляко, например, смятат, че ще има агресивност по отношение на цените и все по-агресивен внос на млечни продукти. Продуктите от страните от Меркосур често се предлагат с сериозни намаления в супермаркетите. Защо смятаме, че може да се стигне до увеличаване на вноса и до дисбаланси на пазара. Не става дума само за тези процент, процент и половина, е, които споменах. 80% от вноса на говеждо в Европейския съюз идва от е, страните от Меркосур. Т.е. виждате, че те вече са водещи, що се отнася до вноса на този продукт. Освен това, Страните от Меркосур имат и големи производствени резерви. Те могат да използват този резерв и искат да могат да го направят. И ще го направят. Това се вижда от изявленията, които чуваме. По отношение на въздействието не можем да гледаме само обема на вноса. Е, що се отнася до а, висшия сегмент на говеждото месо, страните от Меркосур са водещи на европейските пазари. И увеличаването на вноса дори с много малко може да хвърли пазара в хаос. Освен това може да има ефект на натрупване, като си има предвид какви са рамковите условия, свързани с търговията. Брексит. Не знаем какво ще стане с него, но ако се стигне до Брексит без поразумение, сектора на говеждото също ще пострада. В момента се водят преговори и с други страни. Тук трябва да посоча Нова Зеландия и Австралия, тъй като те също са водещи производителки на говеждо месо и също се стремят към излъз на европейските пазари. С оглед на всичко това, искам да кажа, че са сериозни тревогите и са основателни тревогите за това, че сектора на говеждото месо може да пострада сериозно. В заключение, бих искала да подчертая, че е необходимо да разгледаме въздействието върху селското стопанство. Мисля, че Темата обаче трябва да се взгледа в по-широк контекст. Необходимо е да се обърне внимание и на потребителите. Необходимо е да създадем необходимите рамкови условия за това споразумение. Ние имаме много високи стандарти по отношение на селското стопанство в Европа и е необходимо да се гарантира, че в селските райони ще продължи да се генерира стойност и няма просто да задушим тези райони чрез внос. Имаме нужда съответно от политики в областта на селското стопанство, на търговията, на климата, на околната среда. Между другото, климата и околната среда също са обект на стандарти, които са много различни ако погледнем Меркосур и Европейския съюз. Необходимо е да бъдем изключително предпазливи и да създадем правилната рамка. Необходимо е освен това да разтълкуваме добре сигналите, които получаваме от нашите производители и потребители. Производителите искат да продължат да произвеждат, а пък нашите потребители смятат, че има смисъл храните да продължат да се произвеждат в Европа. Но ако се внесат на широка основа продукти от страни, в които има толкова различни стандарти, в крайна сметка ще се стигне до изкривяване на пазара, на конкуренцията и това ще доведе до много сериозни проблеми. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря, госпожо Тим Гури. Сега ще дам думата на госпожа Никол Полстерер. Правилно ли произнесох вашето име? Перфектно го произнесохте. Благодаря. Господин председател, скъпи членове на Европейския парламент, благодаря за това, че ме поканихте да, да взема думата пред вас. Ще говоря за последиците от някои разпоредби на споразумението Меркосур върху коренното население и в втората част ще предложа някои решения на повдигнатите проблеми. Ще се спра в моята презентация на два продукта. Първо, говеждото месо. Вече чухме доста за това от преждеговорящата. И вторият продукт е етанола, както и квоти, безмитните квоти за етанол. Ще, ще се спра на на оцен, устойчивата оценка на въздействието, извършено от Лондонска School of Economics. Знаете, че преди две седмици групата, която работеше по този проект и която разговаря с някои депутати тук в Европейския парламент, изтъкна заплахите за част от кореното настроение, както и за околната среда. В този доклад се казва, че либерализацията на тези отрасли ще имат отрицателно отрицателно последици. Нека да, нека да, нека да видим какъв е контекстът. Следствие на подписване на този, на този договор. Ще се спра само на Бразилия. Първо на, на, на, на влизането в земите на коренното население, които се увеличиха с 44% през последните години и всъщност иззетите земи са, по, са е, два пъти повече, отколкото бяха същевременно. времено сме свидетели на избухване на пожари. И въпреки усилията, пожарите продължават от септември тази година и сме свидетели на увеличение с 63% на пожарите в региона в сравнение с миналата година. Третата последица не, не не отменяне на а, договореното зониране в Амазонка и а, Панатал на биономите в Амазонка и Панатал, Тези два региона са под заплаха предвид разширяване на захарните плантации в региона. Също така, нека нам да погледнем малко по-подробно случващото се с етанола. Виждате на картата регионите, в които се произвежда захарна тръстика, обикновено захарната тръстика и производството на етанол от захарна тръстика има добра репутация поради това, че производството е чисто и същевременно става дума за производство на биогориво. виждаме че има тенденция към увеличаване на вноса на етанол от захарна тръстика от Бразилия по силата на разпоредите на споразумението от Меркосур също така свидетели сме на, на наваляване на площите в а, тези а, е, страни. Преждеговорящата спомена намаляването на площите за животновъдство в Аржентина. Същото въжи и за, за Бразилия следствие на, на, на, повече, на по-големият износ към Европейския съюз и по-специално към Великобритания. Увеличават се също така, увеличава се износа към азиатските страни и Китай. Виждате, че 11 11% от приходите на, в Бразилия про, изтичат от износа на говеждо месо към трети страни. Съотношението и разпределението на горските пожари спрямо местонахожението на кланниците в Бразилия по данни от НАСА и получени от други научни институти, които доказват тясната връзка между обезлесяването и присъствието на тези съоръжения. Ще се върна по-късно към а, този Аспекта на проблема в моята презентация сега. Да, да разгледаме по-подробно износите на говеждо. Разполагаме с данни от 2016-17 година. Нямаме по усъвремени данни. Виждате количеството изнасяно към Европейският съюз и по-специално Обединеното кралство и Италия и с връзката с обезлесяването. Износите към, към Италия са най-тясно свързани с обезлесяването в Бразилия. Също така най-новите данни, с които разполагаме, Бразилия е изл... изложила данни, свързани с обезлесяването в страната от 2017 година. През 2018 година площа се е увеличила с 30%. Нека да разгледаме положението на Матогросо, голям производител, който произвежда в три биома на Бразилия. През 2013-2017 година Европейският съюз е внесъл 1 милион и 400 хиляди тона говеждо месо от Бразилия. Какво може да направи Европа? Според споразумението с Меркосур и главата посветена на устойчивостта не могат да бъдат променени. Какво може да се направи в Европа? Мисля, че трябва да има по-строго -по регулиране на веригите за доставки и да, да има инструменти за проверка на връзката между износа и обезлесяването в, в страната по происход. Мисля, че щателната проверка може да бъде добър инструмент. И предприятията ще, ще трябва да изучават предварително последиците и да вземат необходимите мерки за, за тяхното успекчаване. Също така да има необходимите санкции и е, пре, превентивни мерки. За да може обаче този процес да се извършва коректно, трябва да има наличност на съответно усъвременени данни. Необходимо също така е да разполагаме и с данни, свързани с превоза на животни в Бразилия тъй като докато тези е, данни не са публични, ням не може да се направи задълбочен научен анализ. Така че необходимо е вероятно допълнително законодателство, което да включва а, е, допълнителни предпазни а, е, мерки и санкции, да има една по-глобална стратегия. за развиване и утвърждаване на, по, на хранителна диета, която да включва повече растителни протеини, за, които съответно ще доведат до по-малко използване на площ. На второ място необходимо е да има по-задълбочен диалог между Европейския съюз и Китай. Китай е голям вносител на говеждо месо от Бразилия и е необходимо да е, предприеме необходимото законодателство. Преди две седмици представители на кореното, на, на корено население от Бразилия бях, беха тук в е, е, Европейският съюз. Надявам се, че, нас, че при следващото тяхно посещение ще можем да развием диалога за намиране на истинско решение на проблемите. Мерси, Никол. А сега давам думата на господин Пека Песконен, който е генерален секретар на Кърджа Фотека. Уважаеми дами и господа, депутати в Европейския парламент, уважаеми колеги, работещи в тази област, дами и господа, благодаря много за очтивата покана да се изкажа тук днес 22 милиона са селските стопани в Европа и техните семейства и ние ги представляваме. Нашата задача тук днес е отново да посочим, че сълскостопанският отрасъл отново ще плати цената на това политическо споразумение, въпреки, че може да има от други отрасли, които ще спечелят. Е, важни са и общата сълскостопанска политика и политиката в областта на търговията. Е, европейския модел на производство е, е важен за европейските селски стопани. Вярваме в справедливата търговия. Голяма част от отраслите на селското стопанство имат важно въздействие върху развитието, що се отнася особено до зърните култури до захтина и прочие. 90% от световния растеж е извън европейските граници, 65% в Азия, само в Азия. Знаете, че сме силни поддръжници на предходни споразумения за свободната търговия, като това с Китай и това с Мексико, въпреки че в някои отрасли се налагат болезнени отстъпки. Увеличава се конкуренцията и става все по-тежка и за това е много важно да се вземат предвид мапуките от едностранното ембарго, наложено от Русия. Все още страдаме от него. Европейското селско стопанство е известно със своята устойчивост. Изнесът обаче не е цел за нас. Ние силно вярваме, че трябва да създаваме добавена стойност и тя трябва да се отрази на благосъстоянието на селските стопани. Ние сме за търговията, но трябва економическите ползи да се върнат към селските стопанства. Има различни позиции с сълскостопанските отношения. Тези отношения с страните от Меркосур вече са развити много добре, но това ново споразумение ще наложи допълнителни тежести на селските стопани в Европа и ще намали способностите им да инвестират. Това е признато от Европейската комисия, защото се, въвеж... се внасят по-ефтини е, ефтина продукция от високо качество. Е, трябва да зададем въпроса дали продукцията от е, Меркосур е безопасна, ефтина и с високо качество. И ако това е така, защо тогава европейските селски стопани да не могат да ползват същите методи на производство? А, защо не подкрепяме това споразумение? Първо, става дума за достъпа до, важни, до пазара във важни отрасли. Става дума за цитрусите, зърните продукти, птичето месо, говеждото месо, етанола, риза, меда и други. Освен това е важно, че става дума за доставчици на суровини и други отрасли се сблъскват с важни предизвикателства и те ще се влушат поради допълнителните отстъпки. И това е особено важно за говеждото и за захарта. И, но освен това, достъпа на европейски продукти като зеленчуци и е, захтин и вино не компенсира достатъчно е, търгов... Е, загубите в отрасъла. Това е несправедливо и е нелоялна конкуренция. Въпросът е как можем да направим така, че да не се стигне до сътресение на пазара. Приветстваме фонда от 1 милиард евро за борба срещу сътресенията на пазара, но не знаем точно как ще се използва той. Самият факт, че се предлага такъв фонд, обаче ясно подчертава, че е необходимо да се балансират нещата. Ако действително е, е, това е необходимо, един милиард няма да е достатъчен, защото селското стопанство възлиза на стотици милиарди евро. Отворени ме към световна търговия, но също на европейските селски стопани ем, трябва да предоставят повече, а в замяна подкрепата от бюджетите е по-малка. В такъв случай не трябва ли да поискаме същата подкрепа за вноса от гледна точка на селските, на наши продукти. Има двойни стандарти. В контекста на Меркосур, Бразилия е огромна сила в селското стопанство и ясно заявява волята си да продължи да бъде нетен износител. През 2015 и 2016 година бюджета е 47 е, милиарда, 27% е увеличение от предходния е, бюджет. Това е износа от Бразилия. има големи инвестиции в отраслите, които изнасят. В Европейския съюз инвестициите на глава от населението са два пъти по-малки, около 100 евро. Да не говорим за разликите в валутите. Девалвацията на бразилската валута подкрепя износа от там. За захарта и въздействието върху селските стопанства в Европейския съюз. Край на квотите доведе, и до, доведе до по-голямо увеличение на европейския пазар на захарта. И Бразилия определя цените на пазара в Европа. И така, отглеждащите захарно цвекло пострадаха от спад в приходите. Е, с около 45%. Квотите е, за обмен с Бразилия е, включват 180 000 тона с нулево мита, И се предвижда цялата квота да може да влезе, когато и да било през съответната година което може да се отрази много тежко на цените. Тези количества ще се отразят много тежко на равновесието на пазара. Що се отнася до въздействието върху износа, то ще е почти, почти еквивалентно на 98 евро на тон. Ако го приложим към 16 милиона тона захар, на базара на храните на Европейския съюз, виждаме възможна загуба на стойност от 1 милиард и 500 милиона евро в отрасъла. В допълнение към това Европейския съюз предостави допълнителни отстъпки за 200 000 тона етанол за всякакви цели. За разлика от захарната свекло в Европа, в Бразилия има възможност за управление на вътрешния пазар и да има балансиране между производството на захар и етанол. Има по-низки цени на етанола и бензина там. Има минимални изисквания за смесването на етанола 27%. В Европа се внасят много тонове ориз по програмата Всичко освен оръжие, но това се отразява много тежко в Европа на пазара и се налагат някои антидъмпингови мерки, за да се спре на тежкото въздействие върху вътрешните страни. Европейската комисия предостави 60 000 тона квота за ориз, всякакви типове ориз, за 6 години, отново без е, сегментиране. Европейския съюз е, получи достъп е, за мандраджийски продукти, признаване на 255 географски именования на происход и постепенно намаляване на митата за зехтина и вината. Това са добри постижения, но не е достатъчно. По-настоящем Бразилия и Аржентина всъщност не са отворен пазар за селскостопански продукти, не, предлагат, не прилагат подхода за предварителното листване и не спазват нашите технически стандарти. Също време на Европейския съюз, що се отнася до вноса, е една единица, а що се отнася до износа, имаме 28 отделни държави членки при износа. Повтарям, една единица, що се отнася до вноса, е целият Европейски съюз и 28 отделни единици, отделните държави членки, що се отнася до износа. Казва се, че бразилските власти не винаги успяват да спазат европейските стандарти. Е, проследяемостта, е, контрола на придвижването на животни не се контролират по същия начин и реално не може да се гарантира произхода на продуктите. Ако правихме това и ние тук в Европа, което правят нашите конкуренти в Латинска Америка ще ни, биха ни хвърлили в затвора. Е, използват се и вещества, които са забранени тук. Така че и тази тема трябва да се вземе предвид, когато обсъдим, обсъждаме допълнителните економически отношения. В организацията ни е, сме е, големи поддръжници на парижското споразумение и а, сме поддръжници на целта максимално увеличение а, от а, е, градус и половина. Ние не горим горите, управляваме ги. Не смятам, че бъдещето е в намаляването на производителността и изнасянето на производствата в трети страни, както и климатичното им въздействие. В Европа сме много добри в много отрасли на селското стопанство и сме готови да приложим и допълнителни мерки, но това ще стане много по-трудно, ако трябва да се конкурираме при двойни стандарти. Вземайки предвид всички до тук споменати елементи, споразумението с Меркосур прави европейските потребители по-зависими от политически решения, вземани в страните от Меркосур, включително и що се отнася до политиката в областта на селското стопанство и климата. Не можем да подкрепим тези политики и затова не подкрепяме споразумение. Наистина ли искате да внасяте този тип производство, което не искате да съществува тук в Европа? Благодаря за вниманието. Program, now... Благодаря. Сега програмата предвижда въпроси и отговори. Моля всички колеги да се изказват в рамките на една минута, иначе няма да имаме време да чуем всички изказвания. Отговорите естествено са най-важни тук. Сега ще дам думата на господин Хойзлинг. Благодаря за тази толкова интересна дискусия. Ние за първи път сме съгласни с вас, представителите на Асоциацията на фермерите. Това не се вижда всеки ден. И така, въздействието върху пазарите. 1% по отношение на говеждото, казва комисията. Само, че не говорим само за Бразилия. Какво е положението във връзка с Аржентина, Уругвай и Парагвай? Същото нещо ли ще наблюдаваме или става дума за въпрос свързан с действията на Болсонаро? Можем ли да сключим споразумение по силата на което да получаваме данни от центровете за наблюдение? Това може ли да се случи, като се имат предвид действията на болсонар? Може ли, освен това, по силата на това споразумение да се зачитат стандартите за устойчивост или това е нещо като химера? На следващо място. Може ли да има устойчиви стандарти които наистина да бъдат прилагани. Аз бих казал, че това не е възможно по силата на споразумението. Що се отнася до председателя на Асоциацията на германските фермери, искам да кажа, че той се срещна с нас и каза, че имаме нужда от споразумение, което да не включва само търговията. Вашата гледна точка сега променила ли се? Само търговията ли е проблема? Казахте да на сета, казахте да на споразумението с Япония сега. Не разбирам защо променяте позицията си. Значи, ако е нечестно за европейските фермери, казвате не. Ако е нечестно за другите, казвате да. Следващия оратор. Молти дуби, е, Анке, протропа, молти... Изказва се господин Госо. Има голяма неяснота относно това споразумение. Няма информация относно списъците с земеделски продукти, които ще бъдат засегнати. Имам информация благодарение на публикация на аржентинското правителство. Аз оценявам високо казаното от представителя на Копа Кожека относно захарта, месото и сиренето. Какво да кажем обаче за плодовете, цитрусовите и не само? Това е сезонна продукция и очакваме тя да се появява у нас само в периоди, когато при нас няма производство. Само, че сега се предвижда един 7 годишен гратисен период по отношение на митата. И това много ще промени положението, що се отнася до пазарите и производството на плодове в Европа. Испания и Италия много ще пострадат. Копа Кожека спомена този прословут милиард. Този милиард ще дойде в рамките на ОСП или от друго място? Ще отидат ли тези пари за онези, които са засегнати най-много от споразумението? Благодаря, господин Кристиансен. Имате думата. Благодаря. Благодаря за думата, благодаря за познанията, които споделихте с нас. Мога ли да говоря на датски? Благодаря за това, че имам възможност да обсъдим Меркосур. Аз съм поддръжник на споразуменията за свободна търговия, но това споразумение ми притеснява по няколко въпроса. На първо място, как ще гарантираме, че страните от Меркосур е, имат същите високи стандарти относно биоразнообразието, относно антибиотиците, е, природата? Аз, например, съм посещавал страни от Меркосур и съм виждал с очите си какво се случва там, така че наистина много се притеснявам от това, което се случва там. Имаме проблеми с превода, казва председателя. С превода на български проблем няма. Всичко наред ли е? Може да продължите. Да продължа, така ли? И така, значи, Искам да се създаде система за контрол и да сме сигурни, че онези стоки, които влизат в Европа, подлежат на същите изисквания, както тези изисквания, които имаме за нашите стоки. Благодаря, давам думата на господин Дорфман. Благодаря. Аз мисля, че представителя на Копа Кожека справо подчерта, че основният принцип трябва да бъде справедливата търговия. И ние обръщаме най-много внимание точно на този аспект. Това, че тарифите някой път стават нула, не е основното. Макар, че понякога наистина след въвеждането на такива нулеви ставки се стига до едно неравнопостойно положение. Мартин Хойзлинг говори за другите и за нас. Аз лично винаги се водя от интереса на европейските фермери и от интересите на европейското земеделие. Естествено, живеем в един глобализиран свят. Искам да попитам за стандартите. Вие, госпожо, говорихте за стандартите, говорихте за разходите за производство. Те не винаги са свързани обаче с стандартите. Има много по-големи разлики, свързани с разходите за труд, разходите за това да се здобиеш с земя, разходи за механизация, за електроенергия. Имате ли разбивка за това какво точно се включва в тези различни разходи за производство? Какво да кажем на следващо място за стандартите върху които можем да окажем въздействие? Какво ще стане? Ще има ли дисбаланс, ако напълно се премахнат, премахнат тарифите? Господин Десеро. мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изказванията. Европейското земеделие е много уязвимо. Мисля, че всички сме съгласни с това. Не. И не, не е нужно този договор да създава допълнителни проблеми. Така че трябва да, да подсигурим и да е, на, да кажем на земеделците, че няма да има някакво пряко влияние върху тяхният начин на живот. За това какво е необходимо? Да има много по-сериозни контроли, проверки, да има инструменти за контрол, примерно на превоза на животни в Бразилия, ако нямаме дан, данни, че този превоз се из, извършва както трябва, съгласно нормите. Просто не трябва да подписваме този договор. Така че трябва да има много правила. Знаете, че земеделците са много тревожни. Днес това не означава, че трябва задължително да бъдем противници на споразумението. Има много въпроси, трябва и време за отговори, така че много ви моля, за една минута, госпожа Агилар. Госп... Вие споменахте някои слабости на договора. Клаузите, защитните клаузи не функционират, комп... компенсациите са символични а, и, и имаме много ниски цени. А какво смятате, че трябва да се промени в търговската политика на Европейския съюз, за да бъдат наистина защитени нашите земеделци? Госпожа Схрайер Пиерик. Благодаря, господин председател. Един въпрос към представителя на Копа Хожека. Оценката на комисията не изглежда толкова зле, но вие говорихте за месо, за захар и така нататък. В Холандия основното са млечните продукти и износа на сиренен. Имаме ли възможност да получим точни цифри от вас? Можем ли да получим нещо, тъй като комисията не ни ги дава? Благодаря. Благодаря. Благодаря на участниците. Много информативен е този дебат. По отношение на Меркосур, говорихте, че има големи разлики в стандартите за производство. Имам конкретен въпрос. В глава 6 от споразумението се говори за диалог, посветен на хуманното отношение към животните. Вие не сте ли съгласни, че точно хуманното отношение към животните е ключово, че то е свързано с сигурността? От друга страна си мисля, че има и доста по-важни въпроси. На следващо място така наречените кумулативни ефекти не е само Меркосур, Украина. Имате ли информация относно кумулативното въздействие от всички тези търговски споразумения? Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Шмидбауер. Благодаря. От дълго време насам говоря за оценки на въздействието, за да може всички депутати да знаят какви ще бъдат негативните въздействия върху всички страни. В Австрия, например, ние имаме възможно най-високите стандарти за хуманно отношение към животните, за етикетиране на продуктите. Не имаме собствена система за екологично обозначение фермерите са задължени да работят по начин, по който е, в крайна сметка учитат е, и благоденствието е, на околната среда. Критериите за нашите фермери стават все по-стрикни, само че като че ли очакваме само от нашите фермери да спрат измененията в климата. Сега дойде времето на така наречената зелена сделка. Ние обаче обсъждаме Меркосур. Не разбирам. Благодаря на представителя на Копа Коджека за ясното изявление. Всяка страна може да си вади заключения сама. Госпожа Агилера. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите изказващи. Беше много интересно. Това наистина е един дебат, който тук провеждаме редовно. Полит, политиката на Европейската комисия спрямо нашият производствен модел. Какви са социалните последици, каква е социалната цена? Защото не, не, не може да, да се сравняваме с страни, които едни се, се развиват, а други, като Бразилия и Аржентина, имат модели, които са съвсем различни от нашите производствени модели. Сега, как, по какъв начин можем да, да, да направим проверки за спазването на екологичните и социални аспекти, които са толкова важни за нас? Как може да стане това на самата граница? Госпожа Сандър. Благодаря, господин председател. Виждаме, че Европейският съюз прави крачка напред, първо чрез реформата на ОСП, второ чрез новата политика, предвиждана от новата комисия. Целта е земеделието да бъде все по-регулирано и производството да бъде здравословно. Но как чрез, как чрез този договор ще ще можем да налагаме норми на други, а ние налагаме на своите си производители много стрикни и много тежки норми. Какво да направиме, за да могат тези е, стандарти, тези норми да бъдат спазвани в страните от Меркосур? Как може да вярваме на санитарните проверки и на ветеринарните, ветеринарните норми, които се прилагат в Бразилия? Госпожа Мортлер, благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Тим Гори, говорихте за двойни стандарти. Мисля, че напипахте пулса на проблема. Настроението не само в Бавария, ами и в целия Европейски съюз е лошо. От друга страна, екологичната сделка продължава да бъде черна котия и не знаем в крайна сметка какво ги чака фермерите и какво ни чака всички нас. Какво смятате, че Европейския съюз трябва да направи, за да може това споразумение да получи подкрепата на повечето фермери? Господин Христов. Уважаеми господин председател, голяма част от дискусиите относно споразумението за страните от Меркосур засяга сектора на говеждото месо. Европейските граждани трудно могат да намерят логика в улесняването на вноса от трети страни на повече от 10 000 км от Европа, при условие, че в Европа има условия за развитие на къси вериги и местно производство. От това печелят и европейските производители, и европейските потребители заради по-малки отпечатък върху околната среда. Бих искал обаче да обърна внимание на друг един отрасъл. Това е производството и вноса на мед. Бразилия и Аржентина са големи производители на мед с цени по-низки от тези в Европа. Договорният безмитен внос от 45 000 тона на мед от този блок към Европейския съюз ще окаже силен натиск върху европейските производители. За 2018 година в Европа са произведени близо 210 000 тона мед. Това означава, че ще внасяме конкуренция, равняваща се на близо четвърт от европейското производство. Същевременно пчелите не са просто производители на мед. Тяхната основна функция е опрашването. С намаляването на пчелната популация, реколтите и биоразнообразието в Европа са в сериозен риск. В тази връзка смятам, че устойчивостта на европейското пчеларство, а оттам и земеделие са в риск от споразумението с страните от Меркосур. Благодаря ви. Thank you. I'll give the floor to Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvistä alustuksista. Jaan monien lailla huolen, huolen kaksoistandardien syntymisen, muun muassa lihan jäljitettä. Властна съм загрижеността, изразена от много от нашите колеги относно проследя, проследямостта, например. Но не е ли време да кажем, е, че Европейският съюз изисква много по-големи контроли в страните по происход. Това може, това може би трябва да бъде решението. Е, тези контроли, тези проверки да играят много по-важна роля. Защо? също така нека не забравяме за защитата на географските указания. Тук трябва да намерим също начин за повече контрол. Благодаря, господин председател. Загубих си очилата. Така, много, много неща бяха казани от говорящите се, но пред, под, под, продължавам да се питам, необходимо ли е да внасяме различни видове меса от страни, които е, рушат е, горите и околната среда и чието качество е съмнително. Не е, не е ли по-добре да, да, да потърсим ние а, нови пазари. Това обаче е, е добро само за посредниците и преносвачите. Що се отнася до растенията, до необходим допълнителните квоти води до допълнителен внос от соя, а това ниво не води до, до променянето на хранителната диета в Европа. Същевременно получен, получените продукти са генератори на емисии и на практика се подкопават устоите на всичките наши бъдещи екологични цели. Господин Буд. колеги на на машина. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях, но проблема беше движението в града. Колегите справо изказаха тревоги относно съдбата на фермерите. Ние може да дебатираме надълго и на широко, но аз не мисля, че ще чуем аргументи в подкрепа на тезата, че фермерите няма да пострадат. В тези държави, за които говорим, се използват антибиотици, хормони, стимуланти на растежа и какви ли не други химикали и ние не можем да направим проверка общо взето на това какво се използва и какво не. А в Европа си имаме своите стрикни стандарти. И кой в крайна сметка ще пострада от всичко това? Потребителите. За съжаление, потребителите ще ядат месо, което няма как да бъде проследено, не е било обект на проверки, в него може да има хормони на растежа и какво ли още не говорим за внос от Бразилия, говорим за месо, което наистина е, едва ли ще отговаря на качеството, което очакваме от него. Председателя. И така, ще дам думата на нашите гости по 5 минути на човек, не повече. След е, като приключим дебата по първата подтема ще преминем към конкретни сектори. Затова моля ви да се концентрирате върху общите въпроси по 5 минути на човек. Госпожа Никол Полстер, благодаря. Ще отговоря по-конкретно на въпроса на господин Хойзлинг. Дали онова, което описах, се отнася само за Бразилия? Разрушаването на земите на местното население. За съжаление, това не е така. Ние проучихме и Аржентина и Парагвай, места където се отглежда соя и там има голямо обезлесяване и там катастрофата е много голяма. Относно говеждото има данни от Парагвай, вноса от страната в Европейския съюз за 2017 година. Картината показва, че има много земи, които са обект на обезлесяване. Италия, в частност, внася много говеждо и кожи от тази страна. Относно дали главата за устойчивост може да бъде приложена, дали може да има санкции. Мисля, че това не е така. Господин Джон Кларк от комисията може да каже няколко думи след това. Освен това, главата ще влезе в сила едва след година. Една година след като е ратифицирано споразумението. Дали са надежни данните от Бразилия? Виждаме данни за обезлесяването мисля, че не можем да разчитаме на бразилците да ни предоставят конкретна информация, макар че е, ръководителя на агенцията беше уволнен преди няколко месеца. Може и да може да, да разчитаме на данните, но мисля, че трябва да има европейски проверки и да се гарантира, че продуктите, говеждото в частност, наистина отговарят на съответните стандарти. Всъщност тежестта трябва да падне основно върху е, бразилците. Те трябва да могат да идентифицират риска, да спазват законодателството. Да не говорим, че в Европа има и обсерватория която се занимава с обезлесяването, трябва да се гарантира, че продуктите, които влизат в Европа, няма да са били произведени след като е имало обезлесяване или са нарушавани, например, човешките права и така нататък. Давам думата на госпожа Изабела Тим Горе. Благодаря. Позицията на Асоциацията на фермерите е следната. Ние винаги сме смятали, че трябва да се създадат справедливи условия за търговия. Що се отнася до сета и споразумението с Япония, положението беше по-различно. Ние се притесняваме тук, защото стандартите не са съпоставими. Беше споменато, освен това, беше зададен въпроса дали могат да се определят квотите. Не мисля, че въпросът трябва да бъде поставен по този начин. Първо да се намаляват тарифите и след това да се определят квотите. Мисля, че трябва да се работи точно обратното. Първо трябва да има стандарти и след това да се решава колко ще се внася. Защото ако стандартите са накърнени, ще има отрицателно въздействие върху селското стопанство. Ще има големи проблеми за фермерите. И от един определен момент нататък, дори да има задължителен характер, той няма да помогне. Господин Дорфман попита за стандартите. Естествено, има и други фактори, свързани с ценообразуването. В това проучване се споменават само факторите, свързани с стандартите. Но мисля, че ние можем да направим по-подробна оценка. Естествено, е, тук не са околичествени по някакъв начин хуманното отношение към животните, стандартите, свързани с околната среда и така нататък. Какво трябва да се направи, за да се приеме това споразумение. Мисля, че трябва да има сериозни промени в самото споразумение и трябва да се намалят тарифните квоти, тъй като когато има голямо разминаване в стандартите, няма как да има задоволство. Въобще трябва да се намери някакъв нов начин за действие – някои казват, че митническите тарифи, митата са тип защита от стари времена, но има нужда от нещо подобно, когато стандартите са толкова различни, защото те са различни, няма как да го отречем. А що се отнася до краткосрочния и средносрочния план, мисля, че биоразнообразието няма как да бъде защитено, например. Е, хуманното отношение към животните и стандартите, свързани с него, няма как да бъдат е, спазени. Ние би трябвало да настояваме за спазване на нашите стандарти. Не можем просто да се откажем от е, митата, тъй като те са начин да се гарантира, че стандартите се спазват. Не знам дали има друг начин това да се случи. Мисля, че Друг възможен начин за действие е да се направи по-подробно проучване на въздействието върху отделните държави. Та трябва да е задължение на комисията. Не би трябвало да приемаме приемане на ранен теб трябва да разгледаме възможност за достатъчно време преди да говорим за прилагане и ратификация преди самото прилагане. Давам думата на господин Пека Песона. Благодаря. Благодаря за вашите коментари и за вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря колкото се може по-изчерпателно. Първо, участието, ангажимента, който поемат европейските фармери. Това е. Няма да, няма да има компромиси с това. Вие правите нещо за нашето бъдеще и ние ще подкрепиме. Но е, ние ще откликнем на е, загрижеността на потребителите. В никакъв случай няма да поставим под е, заплаха здравословното хранене, защото спомняме си кризи, на които сме били свидетели, които доведаха до подкопаване доверието на потребителите. Затова ние не поставяме под въпрос безопасността на храните. Ние сме 100% за това. Смятаме, че митничарите, смятаме, че всички онези, унези, които извършват проверките, го правят както трябват. Но проблема е следния. Проблема е прилагането на двойните стандарти. Не. Нека се върнем към това, за което говорихме през юли, да има на, на, наистина високо качество. На, на нашия пазар всъщност имаме по-низки по, по, по е, цени за да откликнем на очакванията на нашите граждани. Оттам проистича нашата загрижност. за какво говориме точно? През последните 22 години, откакто тук съм аз, тук в Брюксел, Европейската комисия говори непрекъснато за увеличаване на конкурентоспособността, като обаче същевременно се увеличава и качеството защо а, изведнъж се оказа, че сега трябва да се внасят висококачествени, ниско а, и ефтини а, природни а, естествени продукти. Боя се, че тук наистина трябва да си зададем а, въпроса дали, точно, дали нещата са точно така. Да, Разбира се, че, че трябва да се възползваме от всички възможности, които ни се предоставят, но, но се зависи какви са. как, как, по какво отстъпваме, какви са концесиите, които трябва да направим дни. В случая с сета, като че ли нещата бяха точно, точно, точно обратните. Там а, съм, съм, самото самия договор беше много по-балансиран и всъщност ние имахме много повече а, положителни. А, очакваме много повече положителни резултати. Дори в а, преговорите с Съединените щати. Ние, ние смятаме, че има е, добри възможности и за едната, и за другата страна. Обаче, ако всички проблеми, които поставят е, са е, спорни, наистина биват, бид, бъдат е, решени и разгледани много внимателно, като е, арбитража, указанията за происход и така нататък. правиме задълбочен ан, ан, анализ на различните отрасли, на последиците за различните отрасли, включително на плодовете и зеленчуците, за отделните страни, включително и за портокалите, които могат да бъдат голям проблем за Испания. И ако нещо трябва да се промени или нещо задълж трябва да А, по което да размислим е следното. Можем, можем ли да вземаме решения, които да не са е, основани на научни доказателства? Можем ли да кажем на нашите замеделци, не можете да използвате тези технологии или тези продукти, защото не, те са опасни и същевременно да внасяме продукти, които са е, произведени с подобни а, технологии или вещества. Това е въпроса, който трябва да се създадеме. Сега давам а, а, думата на а, другият мой съпредседател, който ще ръководи второто заседание. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da... колеги, преминаваме към следващото част от нашето заседание. Ще разгледаме в подробности последиците за различните отрасли. зехтина, трапезните маслини, виното, плодовете и зеленчуците са е, продуктите, на които ще спрем вниманието си, тъй като вече сме закъсняли. Давам думата на господин Лия Хейл, директор на Асоциацията на ирландските фермери. Добре е дошъл и на господин Шефер и на господин Хереро, които ще вземат думата след него. Благодаря много. Представлявам Ирландската фермерска асоциация. 72 000 са фермерите. Повечето отглеждат животни. Селското стопанство в Ирландия разчита значително на износа и във връзка с казаното от господин Хазлинг, ние не подкрепяме търговски споразумения, които оставят е, уязвими отрасли още по-слаби. в тази връзка са и нашите коментари с споразумението с Меркосур. Позицията на Ирландската фермерска асоциация за споразумението с Меркосур е, и аз, е широко документирана във вашата комисия. мисия. 0,6% спада потреблението. В Ирландия голяма част от производството е именно животновътство, между 10 и 15 хиляди евро годишно са печалбите. Пазарът не е достатъчно добър. 300 хиляди тона говеждо могат да се внасят годишно в Европа. Меркосур дава някои възможности за текстила, за уискито и други отрасли на производството на алкохол в Ирландия, производителите животновъди виждат в това споразумение само огромни контейнери е, говеждо. 99 тона общо го веждо за 6 години. Квотата е разделена между пресни и замразени, но няма яснота кои части могат да се внасят. Това се отразява сериозно на пазара и може да се окаже, че замразеното месо е под стойността на производ... произведеното тук месо. Разбира се, може да се е, е, изнася по е, високостойностно замразено месо, но при тези висококачествени сегменти на пазара, надеждите на селските стопани са посечени. 3 евро и 60 е, получават на килограм е, на цяло животно. Е, производителите в Ирландия 4,17 са разходите. И Меркосур ще внася висококачествени части от животните. Ако разгледате е цените в отрасъл. ако разгледате средното, цените са 11 евро на килограм за най-висококачествените филета. Това е на повече от колкото могат да си позволят европейските селски стопани. Да не говорим, че има специални квоти, които ще бъдат елиминирани, което допълнително ще а, подобри маржа на износителите от Меркосур. Имам тук един доклад а, от посещение на нашата организация в Бразилия. През 2006 година са зададени стандарти и практики на ниво селско стопанство, които се смятат за приемливи в Европейския съюз. Оказва се обаче, че има много сериозно нарушение на околната среда, унищожават се горите и така се увеличава производството. Цената е много висока. Какво се е променило днес, 13 години по-късно? Това е моят въпрос. През 2017 година Генерална дирекция здравеопазване след посещение на делегация стига до заключението, че писмените гаранции, дадени от бразилските власти, не са надежни. Специалистите посетили Бразилия през юни 2018 година, за да проверят дали са проверени, приложени необходимите стандарти. Изготвят доклад, който си струва да му обърнете внимание. Не се предвижда ново посещение докато бразилските власти не предприемат мерки, за да приложат препоръките през последния доклад. Ние повдигнахме много от тези въпроси още преди 13 години, така че по никакъв начин не смятаме, че можем да имаме доверие на бразилските власти. Що се отнася до плана за проследяване на остатъчните е, вещества, стероиди, например, при е, мъжките говеда, е, няма наблюдение. Само 117 проби са били анализирани. А се е планирал анализ на 3360 проби. Има регистър на бразилския износ към Европейския съюз, но холдингите могат да закупуват животни от е, селски стопани, които не са включени в списъка. Това за европейските селски стопани не е пълна проследяемост. Освен това, що се отнася до тестването на животните, няма задължение да се а, записва пола, възрастта на животното и конкретния му номер. Така че реално проследяемост до конкретното животно не е налична. Това не са само лоши новини за селското стопанство. Има някои възможности, но ползите няма да е, компенсират загубите. 500 е, тона е, мляко на прах за деца, за бебета, 30 Хиляди тона е, е, спад е, при вноса на европейски силена. В рамките на Меркосур Бразилия е единствената територия, която е привлекателна за износ. А производството там през 2016 година е над 1 милион тона, така че 3 хиляди тона е, квота безмитна за Европейския съюз е доста скромна. Бразилските публични ангажименти спрямо споразумението от Париж са едно, но това, което чуваме от властите там сега, е съвсем друго и не можем да бъдем убедени. До трябва ли наистина да чакаме до 2025 или 2030 година преди да се направи оценка на това доколко те се изпълняват ангажимента? Можем ли изобщо да им вярваме? Ако Европа разполага с сателитни технологии, ще бъдат ли използвани те, за да се гарантира спазване? Ако се говори и за годишен ангажимент по отношение на обезлесяването е свързано с 1 милиан хектара годишно, а пък миналата година от амазонските гори се вдигаха само ам, пушъци от пожари, смятам, че е очевидно, че тези ангажименти не са спазени. Всичко това ще се отрази на селските стопанства в Европа, в селските райони. А в Европа целта ни е да постигнем неутралност по отношение на емисиите до 2030 година. А, помислете си за въздействието в, в Ирландия на пасищата и торфищата. В Ирландия и в цяла Европа фермерите са необходими. Само благодарение на тях ще може да се постигне неутралност по отношение на климата. Не може да се подкопава дейността им с подобни споразумения. Признаваме, че има някои постижения. Европейската комисия предлага прецедент, а именно – използването на предпазна клауза за вноса на ориз, е нещо, което беше приложено към Миянмар, е, но това стана твърде късно и в твърде малка степен. На селските стопани вече бяха пострадали. Вноса на ориз от е, Камбоджа в Европейския съюз през 2009 година беше 11 000 тона, 270 хиляди през 2013. Е, такова голямо увеличение. Е, докато се приложи предпазната клауза, е, исканията на селските стопани за подкрепа бяха пренебрегнати. Едва през 2018 година бяха дадени беше даден ход на разследвания – и вече говори за 393 000 тона. В крайна сметка оценката е на въздействието на върху промишлеността, а не върху селските стопани. Селските стопани ясно са заявили своята позиция. Единствено промишлеността спечели. Беше споменат фонд 1 милиард евро от Европейската комисия в случай на изкривяване на, станда... на пазара. Това трябва да се приложи незабавно, защото има много тежки последици за говедовътството в Европа. Не препоръчваме да се одобри споразумението с Меркосур на този етап. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на Жан-Мишел Шефер, председател на АНВОЛ, Международната междупрофесионална асоциация на производителите на птиче месо. Заповядайте, моля, спазете времето си. Изказвам 10 минути. Добър ден, благодаря ви, че ме поканихте на заседание на вашата комисия. Аз отглеждам птици в Елзас. Асоциацията ни обединява 15 000 производители и имаме общо оборот около 6,5-7 милиарда евро. Ето, да, нашото заглавие е следното. Днес Европа внася е на четвърт от пилешкото филе, което изяжда. Птичето месо е най-потребляваното месо в света и се търси много. Основните производители са Съединените щати, Китай, Европейският съюз и Бразилия. Но ако сравниме населението на различните страни, виждаме, че всъщност големите производители са САЩ и Бразилия. Какви са опасностите за нас? От Меркосур проистичат много заплахи. Виждате обема на вноса в Европа. 900 хиляди до 1 милион тона вноса като голямата част е от Бразилия. През последно време имаме е, спад на вноса след, е, известни, след е, измамите и неспазването на санитарните норми, но в, в, в последно време имаме и увеличаване на вноса около 400 до 500 хиляди тона внесено птиче месо през последната година. Виждате, че това е три пъти повече от говеждото месо, пет пъти повече от агнешкото и дори повече, защото тези 900 милиона на практика са само филета. Тоест най-тър, най-търсеното парче от а, потребителя. Тоест 25%, 25% от цялостното потребление е вносно. Това е огромно. 180 хиляди тона биха се добавили след под при прилагането на Меркосур, което ще означава повече от 1 милиард годишно. Това означава 5000 птици сед, седмично, които ще се добавят към съществуващите в момента количества. Тук се, се опитахме да, да включиме раз, разходите при производството. Какви са разликата? Първо, що се отнася до амонячните емисии, нашите стандарти са прекалено, са много срок, строги и това изисква много разходи. В тези страни няма изискване. Колкото до салмонелата, европейските производители трябва да е, тестуват всяко една отделна птица. При тях няма подобни изисквания. ГМО няма законодателство. Антибиотик, антибиотиците във Франция и в цяла Европа се, нам, се намалиха с 50% а, употребата на антибиотици. Беше много скъпа, но трябваше да го направиме, за да можем да участваме в програмите за бактериална резистентност. Това води до увеличаване на, на, на заплатите и инвестиции е, допълнително в биосигурността, в кладниците и в стопанствата. Подобни изисквания няма в тези страни, което води, разбира се, до много по-низки разходи. Е, в, в Бразилия и Украина е, производството струва като минимум 24% по-малко. Тоест, ние не можем да бъдем конкурентни. Колкото до хранителната, хранителния суверенитет. Е, Бразилия е втория световен производител и първият износител. Е, бразилските предприятия са толкова огромни, толкова мащабни, че те могат да намаляват е, разходите. И те успяват да ни да ни, да ни продадат също така количества извън е, квотите. На, на, на практика Бразилия е страната, която определя цената на търговия с птиците в света. Просто загубили сме си суверенитет. Споменахте санитарните скандали, корупцията сред инспекторите, санитарните инспектори, трябваше намеса на полицията и в послед, последствие намеса на европейските санитарни служби за спиране на вноса. Като цяло е, въпроса беше решен, бяха блокирани огромни партиди внос за известно време но този внос отново се увеличава. Това означава, това, това означава че начините за контрол трябва да, се, да станат много по-строги по границите. За нас предложенията залегнали в Меркосур са абсолютно неясни и необясними, защото това означава, че ще увеличиме вноса с 30%. Тоест една трета от пилешкото филе ще се произвежда извън Европейският съюз и на практика няма да имаме никак, никакъв, никаква възможност за определене на цената на европейския пазар. Разбира се, проблемите не, не проистичат само от а, Меркосур и от договора с страните от Меркосур. Брексита също е повод за тревога. Това означава спад, може би, с един милион на промяна в дела на квотите към 200-300 хиляди тона швече няма да се изнасят към европейският, към Обединеното кралство. Към това трябва да добавиме и спада на износа от Полша, от Нидерландия – и това ще доведе до увеличаване на производствените разходи в цяла Европа. Същото е, въжи и за Украина. Първоначално квотата беше 40 000 тона, в момента тя е 120. Защо? Защото е имало допуснати грешки в номенклатурата по време на, прегов... на преговорите. Съответно, е, у... У украин, украинците са, правят допълнителни разфасовки, които им позволяват да, да продават допълнителни количества, които се водат като пактетирани в Европейския съюз. А, а, поради грешките на Европейската комисия с Украина и с Меркосур, а, почти една трета от птичето месо е вносно, така че смятаме, че трябва да спрем до тук. Колкото повече отваряме пазара, толкова повече е, губиме всяка, всякакъв, всякаква възможност за фиксиране на цените. И още няколко цифри от Франция, тъй като не разполагам с общоевропейски данни. Вижте тук положението във Франция. Увеличаването на, на вноса спрямо производството. Виждате постоянният растеж на вноса. Виждате разпределението на пазара във Франция. в големите, в супермаркетите маркетите и а, съответното дома, до вътрешна консумация е на, на, на, на, на практика това, което се яде в къщи, се купува от местното производство, докато вносните продукти се използват предимно в ресторантьорството и при преработените продукти. Но виждате от друга страна, че има намаляване, спад на потреблението е, от е, домакинствата, т.е. хората готвят по-малко, а от друга страна имаме растеж на потреблението на преработени продукти и в ресторантите. Така че необходимо е да има много по-точно етиктиране на продуктите, които се използват в ресторантьорството и при преработката на продуктите. Европа иска да, да бъде двигателят в световната търговия, но в световната търговия, която спазва международните правила, екологичните правила, правилата в областта на хуманното отношение към животните и така нататък. Да, така е, но в такъв случай Европейският съюз трябва да защитава своите позиции. За сега правилата на, на, на СТО позволяват да се налагат норми, свързани само с самия продукт, а не с всички допълнителни действия. Тоест, трябва да се променят правилата на СТО, за да могат в целия свят да се прилагат е, екологичните правила, правилата свързани с животните и така нататък. А сега давам думата на господин Августин Херерер, който е генерален директор на е, хранително-вкусовите кооперативи в Испания ще говорите за зактина, за трапезните маслини, за цвета с плодовете и зеленчуците. Имате думата. Добър ден, господин председател, дами и господа допетати. Искам да ви благодаря за възможността да ви представя нашето виждане за Меркосур. Представям в хранително-вкусовите кооперативи в Испания, 13 асоциации, над 1 милион производители и чието оборот е около 60% от а, земеделската за земеделският оборот. 30% от нашето производство се изнася, е, като 70% се, се се разпространява в Европейския съюз и 30% извън. Като кооперативи нашата мисия е да се възползваме от е, възможностите, да но също така да, съз да осигуряваме рентабилността на асоциациите, които са ни членове и да има едно по-справедливо разпределение по дължината на цялостта, стойност на а, верига. Също така ние сме привърженици на единния пазар, на, общен, на общностият пазар и за това смятаме, че трябва да направим анализ на нашите цели и на нашите слабости, преди да разгледаме взаимоотношенията с други страни. Най-важното е европейският един Европейският съюз да бъде разглеждан като на величина, а не цен, комисията не трябва само да преговаря подписването на договорите, но също така да бди за тяхното приложение и да взема съответните санкции. Разбираме, че има желание да бъдат решени тези проблеми в последно време, но нека не забравяме, че един голям пазар като Меркосур може да предостави много повече препятствия и бариери, отколкото си въобразяваме в момента. Е, Свидатели сме в момента на търговските бариери и препятствия, които Съединените щати поставят пред Европейския съюз и специално при Испания. С нашите производители се, се, се, се, не се чувстват а, защитени, особено в дадени отрасли, а, отрасли, които стават жертва на един търговски конфликт, в който на практика не участват. В, в... Второ, необходимо е да има реципрочност. Реципрочност трябва да има във всеки търговски договор и и тази реципрочност да бъде е, защитена. Много е лесно да е, е, разглеждаме агрегираните цифри, без да отчитаме загубите и дисбаланса, на който сме свидетели на единният пазар. защото много често има предприятия, които е, печелят от износа, а, те, а тези, които са под най-големият натиск, е, земеделците и животно, животновъдите, не се възползват от е, добавената стойност от износа. също така е, е много трудно да се извършва контрол на внесените продукти. на нашите производители се налагат много строги норми, които не се прилагат за вносните продукти. В, от тук нататък правилата трябва да бъдат следните, да има конкур, конкурентност спрямо цените, но при спазване на еднакви е, норми. Колегите говори, говориха за проблемите в областта на птичето месо, на говеждото. Ние имаме производство и в Испания и се сблъскваме със същите проблеми, но аз ще се спра по-специално на сред, средиземноморските продукти, е, маслини, зехтин, е, плодове, зеленчуци и така нататък. Като, като, като цяло за тези продукти един пазар като Меркосур от 270 хиляди потребители би, би бил е, добра възможност за нашите продукти. Но не трябва да се, да се забравя, че трябва да се обърне много специално внимание на защитата на географските указания, за да не остават за тази защита да не остане само на книга. Защото много често страдат дадени региони и дадени продукти или дадени страни. От от друга страна, Меркосур не е много интегриран пазар, така че е възможно в бъдеще да се сблъскаме с много пречки, които в момента не са ни много ясни. Също, също, също, също така сме много разочаровани от защитата на някои е, чувствителни продукти. Защо трябваше, да, трябва да се либерализира е, вноса на портокаловият е, сок, е, предвид това, че Бразилия в момента е, е държи около 90% от европейският пазар. Нека не забравяме, че на цената на портокаловия сок регулира и цената на пресните плодове, а нашите производители са под натиса поставени под натиск пред, предвид вноса от Южна Африка, Марокко и други страни. Също така беше споменат и случая с Ориза. Нека не забравяме, че това е отрасъл, който от години вече е жертва на внос от азиатските страни. Е, едва, минала, е, едва тази година беше задействана предпазната клауза. 60-те е, хиляди допълнителни безмитни тона изглеждат много скромно количество предвид нашия внос от азиатските страни в момента. Но какво можем да кажем на нашите производители, които произвеждат е, ориз в едни много чувствително екологични е, територии? през Меркосур може да, може да, да помогне, ако обаче се решат проблемите, свързани с виното. В, в момента е, Аржен, Аржен, Аржентина е един от най-големите износители както в а, обем, така и като стойност. А Бразилия е най-големия вносител на а, европейско вино и има голям потенциал за а, увеличаване на износа, но за това, за това трябва да се решат проблеми следните проблеми. Да, да има достъп на пазара на Меркосур, същия достъп, който имат аржентинските и чилийските вина. Второ, трябва да има съпоставяемост на етик, етиктирането, както и да се работи по енологическите методи, съгласно е, зад, задълженията по силата на Международната организация на вино. С, с, аржентинското и, чили, и, чили, и чилийското вино имат практически е, свободен достъп до европейският пазар. За това трябва да се запазат поне митата на а, мъст, аржентинският мъст защо, защо трябва да има и асиметрия при либерализирането на пазарите? 15 години за либерализиране на Меркосур за европейския зехтин и 4 години от другата страна. Също така контрол, контрола на цените на плодовете и зеленчуци на границите. Дами и господа, това, че приемаме и се подкрепяме международните договори, не значи, че трябва да отвориме вратите за загиването на някои сектори свободният обмен не трябва да, да става в ущърп за, на някои сектори, а да бъде надежда за всички и да се създаде начин за много, по, много по-добър баланс на вътрешният пазар. Благодаря и на тримата гост-оратори. Колеги, преминаваме към последната възможност за задаване на въпроси, но ви моля да се придържате към времето, тъй като наистина много закъсняваме. Искаме да чуем и комисията. Преводачите ще си тръгнат в 6.30. Госпожа Агелар. Благодаря, господин председател. Е, във всичките изказвания се казва, че е, договора Мер, Меркосур всъщност ще бъде в ущърпа на нашите производители. господин Ереро споделя това мнение. Какво може, да се, какво може да се направи, какво може да се добави към договора, за да се защитат средиземноземните продукти? Офансивни и а, мерки за защита. А, същото въжи и за портокаловия сок. Знаете, че това има последици за цените на пресните портокали в Испания. Как, как, какви, трябва, как, какви документи трябва да бъдат публикувани, за да бъдем наясно с а, мерките, които трябва да се вземат за постигане на тези цели? Благодаря, господин председател. Искал да получа повече информация за това, което е вярно или може би не е вярно. Чуваме, че някои мерки ще бъдат с ограничен ефект, други пък казват, че мерките ще бъдат изключително мащабни. Кажете конкретно за говеждото, за плодовете, за маслините и така нататък. Конкретни цифри. Дайте ги мнозинството смята, че споразумението трябва да бъде прието. Когато имаме цифри обаче и виждаме какво е въздействието върху производителите, върху потребителите, върху семействата, смятаме ли, че това е, е уместно? Искам да получа цифрите максимално бързо, защото трябва да видим и каква ще бъде оценката на въздействието и съответно трябва да видим какъв ще е нашия доклад. Благодаря. Господин Фланаган, миналата година нашата комисия проведе извънредно заседание в Страсбург и Джон Кларк от ГД Търговия беше там. Почти всички е, казаха, че не са съгласни с това споразумение. Мисля, че Джон е, каза, че е, изслушването е минало добре. Преговорите продължават. Те продължиха докато ние бяхме във вакансия. Беше подписано временно споразумение, то обаче е на шега. Хората не искат да ядат буклуци от трети страни. Фермерите са против. Не е ли по-разумно да се спрат подобни споразумения, докато е време, вместо да се пръскат пари, когато нещата се оплескат. В момента ЕСА говори за това, откъде да се намерят парите за МФР. През юни 15 милиона пари на дънакоплаците дадохме на ирландските фермери. Това са, според мен, най-устойчивите производители на говеждо месо в света. Защо ги дадохме тези пари? За да дадем възможност за още повече внос от Бразилия. Доколкото знам, внасяме 270 хиляди тона. Поне толкова сме внесли през 2018 година. Вместо да даваме пари на ирландците, за да напуснат бизнеса, а те се справят добре, не е ли по-логично и от финансова гледна точка да се спрат тези продукти, които внасяме от Меркосур? Защо трябва фермерите да получават пари, за да се откажат от работата си? Дълго време чакам да задам този въпрос. Благодаря колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите оратори. Искам да издадам един конкретен въпрос. Коми... Какъв е? Как, какво можем да направиме? са да защитиме по-добре нашите продукти и бих искал да ви пирам каква е средната производствена цена на а, говеждото спрямо а, общата цена на европейската спрямо световната. И имаме чувство, че когато говориме за средиземноморските продукти, като че ли добавената стойност е по-малка, отколкото за другите продукти. И какво можем да, да, да направим така, че да а, наблюда, да, наистина да имаме, да проследиме дали стандартите в екологичните стандарти за благосостоянието на животните се спазват в тези страни. Господин Тарабела, виждаме, че колегите, независимо от политическите си възгледи, са горе-долу съгласни по въпроса и генерална дирекция земеделие продълж, продължава да не, нас, не настоява на спазването на нормите на земеделие в договорите за, свобо, за свободен обмен. Не трябва ли по-скоро да да защитаваме основните продукти, захар, млеко, месо, вместо да внасяме от, друг, от, другата, от, другия, от другия край на света. можем да, да, да, да защитиме по-добре природните ресурси и малко по-малко преработените продукти, като зехтин и други. Господин Кужмюк, благодаря, господин председател. По време на настоящата експертна дискусия и по време на предишната чухме шестима експерти. Представители на различни държави, представители на различни подотрасли. Нито един от тях не подкрепи споразумението. Чухме само отрицателни позиции. Чухме за това, че ни чака едва ли не катастрофа в сектора на говеждото, например. За това бих казал следното. Не разбирам защо комисията настоява на това, че няма проблем, настоява на това, че благодарение на споразумението ще има много ползи и европейското земеделие в крайна сметка ще оцелее. Като чух изказванията днес, и като чух комисията, трябва да кажа, че съм изключително изплашен. Май комисията не осъзнава колко е сложно положението. Колегата Буда. Благодаря. Един съвсем кратък въпрос този път. Какво може да направи комисията, за да помогне на фермерите които се занимават с производство на месо, същото каквото ще внасяме. Защото нашите фермери спазват стандартите, а пък същото не може да се каже за тези от трети страни. На второ място, проследяемостта. Какво да кажем за този въпрос? В Бразилия няма надежна система, за да се гарантира проследяемостта. Как да решим този проблем? Мисля, че е невъзможно да се въведат проверки по вноса в този конкретен случай. Мисля, че точно това поставя под въпрос споразумението. Благодаря. Искам първо да благодаря на тримата наши оратир. Аз наистина споделям тревогите, които бяха изразени днес след обед, но е нещо ми се струва много важно. Имаме огромен потенциал за растеж и заетост на малките и средни предприятия. Това е, това е, не, това е нещо ясно, но същевременно има и много и тревоги и много загриженост. Затова Европейската комисия трябва да ни предостави необходимата информация, за да можем наистина да разберем дали има опасност или не. Но трябва също така да се увери, че да се увериме, че свободния обмен няма да бъде заплаха за производителите и животноводите. Ние сме за, за тях, но искаме при всички случаи да знаеме какви са мерките за защита. За това е необходимо Европейската комисия да ни даде колкото се може повече информация, за да можем да вземем решение, което да е балансирано на основа на информация. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата експерти за важната информация, която ни предоставиха. Много точна информация. Е, много добре разбираме, е, но това го знахме и по-рано, е, че договора с Меркосур ще дестабилизира или деструира, е, унищожи, извинете, някои от най-важните отрасли, е, особено говедовътството, е, птицевътството, производството на захар, на етанол и прочие. Знаехме, че ще има затруднения и се надявахме, че поне ще има някакви компенсации за други елементи от селското стопанство. Е, има такива постижения в областта на винопроизводството, но и, както и за някои географски наименования за происход. Обаче е, се чуват критики, защото се оказва, че е, това съвсем не е достатъчно, за да компенсира загубите. Затова искам да попитам комисията, която настоява да подпишем това споразумение, как изобщо може да се говори и за балансирано споразумение. Госпожа Магинес, благодаря господин председател. Един коментар в началото. С оглед на всички тревоги, които бяха изразени днес, как се случи всичко това? Какво говори всичко това за позицията на Rural Europe и, например, позицията на фермерите. На второ място, интересуват ме подробностите. Говорихте конкретно и за костното брашно. Какво ще бъде въздействието върху преместването на продукцията на пилешко? И на трето място, всички партии в Ирландия имат сериозни проблеми с това споразумение Меркосур. Има идея за един фонд за компенсация, но фермерите не искат нещо подобно. Те искат да си изкарват сами парите на пазарите, само че продажбата в момента не може да им гарантира поминъка. Фермерите се притесняват, че ако се увеличи вноса на говеждо в Европа, те ще печелят още по-малко. Мисля, че това е основателно. Благодаря, колегата Амаро. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria felicitar os nossos oradores e as intervenções. Благодаря, господин председател. E aí, um milhão de euros. Perante o que temos ouvido, o que vem de, de, do lado da América do Sul e o que vem това, което имаме един договор, който трябва да бъде преразгледан преди да бъде, да, да, да бъде изпълнен или предложен. Има ли достатъчно строги мерки и достатъчно силни мерки за защита, за защита на нашите производители и животновъди? Ако искаме да бъде подписан или подкрепен този договор, трябва да направим списък на последиците, които ще е, ще се отразят на нашите производители. Без този списък просто не можем да вървим напред. Госпожа Шмидбауер, благодаря. Бих искала и аз да се присъединя към казаното от господин Амаро. Ние имаме изискване за задължителното етикетиране по происход. Чухме за птицевътството. Видяхме отлична презентация и по време на Световния ден на храните разбрахме колко е важно да се яде здравословно за здравето на човек. Мисля, че трябва да говорим много за происхода и за етикетирането. Всяка една държава членка трябва да започне да предприема мерки и да демонстрира в болниците, в училищата каква е местната продукция. Благодаря, каза председателя. Някой иска ли да каже нещо? Господин Бито и господин Десерал. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата участници в тази част на изслушването. Много добре е, да чуем е, професионалистите. Чувате ли ме добре? професионалистите всъщност подкрепят това, което всички ние мислим, поне голямата част от нас, а именно това, че ще пострада много селското стопанство в Европа. И е, трябва да се има предвид, че въпросите за продоволствието и за селското стопанство в международната търговия трябва да бъдат разглеждани различно от останалите продукти. Именно за това смятам, че трябва да продължим да търсим решения, за да се внася малко повече сигурност в, регламент, в регламентацията. Не може да се намалява бюджета на ОСП и също времено е, селските стопани да бъдат застрашавани от конкуренция с трети страни, където правилата не се прилагат. Благодаря, господин е, председател, господин Бито. Искам да се върна на основните елементи. Никой тук не поставя под въпрос това, че е добре да има споразумение за свободна търговия, но храните представляват основна потребност и не могат да бъдат обмен на монета, за да се компенсират други елементи на споразумение за търговия с продукти. Освен това, говорим за промените в климата, за загубата с, на биологичното многообразие. Продължаваме да подписваме все повече споразумения, които ще доведат до още повече загуба на биологично многообразие, до още по-сериозни проблеми за климата. Мисля, че трябва да се върнем към посланието на гласуващите на последните европейски избори, които поставиха темите климат, биологично разнообразие и продоволствена сигурност в центъра на дебата. Благодаря. Така приключваме е, списъка с колеги, които искаха да зададат въпроси. Нямаме време. Затова първо ще дам думата на комисията и след това ще чуя е и нашите гости. Господин Кларк, моля ли да бъдете максимално кратък? Благодаря, господин председател. Благодаря на парламентарната комисия за това, че организира днешното заседание. Благодаря е, на участниците в изслушването за висококачествените е, презентации. Те бяха много успешни за всички нас, за по-нататъчната ни работа. Днес след обед чухме само една страна на, на разговора и аз съм длъжен да спомена и другата страна. Работа за генерална дирекция селско стопанство, не е генерална дирекция търговия, но представлявам комисията като цяло днес след обед. Ще говоря за въздействието на Меркосур върху селското стопанство в Европейския съюз, производствените цени и устойчивото развитие. по отношение на търговското измерение. Нека да не забравяме, че Меркосур е огромен пазар, но твърде затворен пазар. Не трябва да забравяме, че това е първото споразумение, което Меркосур е подписало с друга економика. Така че това е интересен по-настоящем затворен пазар. Не приемам позицията, че споразумението е напълно небалансирано, що се отнася до селско стопанство и, тър... и е, продоволствие. Не мисля, че е напълно балансирано също, но като цяло споразумението е доста скромно в своите амбиции по отношение на селското стопанство, но не е напълно небалансирано. Либерализира е почти е, целият отрасъл на, на производство на храни в Меркосур. В Европа това не е така. Има и важни въпроси, свързани с регионализацията. В страните от Меркосур са либерализирани някои от важните за европейските износители отрасли, а именно вината, алкохолните продукти, напитките, млекопроизводството, зехтина и така не трябва да не забравяме, че там са либерализирани много отрасли, които по настояще са затворени за Европа и, и митата са много високи. Що се отнася до чувствителните отрасли, в Европа, трябваше да направим някои отстъпки. Но ако разгледаме постигнатото в областта на говедовътството, в областта на медопроизводството, захарта, етанола и прочие, начина по който сме действали е такъв, че Европейския съюз може да се справи. Не, ли, не либерализираме изцяло имаме квоти, но квоти с определени мета. Имаме е, постепенно въвеждане е, за 5 години в някои отрасли, като за харта не се дават допълнителни е, квоти за внос. Размера е същия. Имаме определени предпазни клаузи. Една от тях беше спомената от ораторите. За първи път да има такава. Управлението на квотите е в ръцете на европейските вносители. Политически ангажимент на Европейската комисия е да има европейска подкрепа от 1 милион евро, която да е на разположение за справяне с изкривяване на пазара. И така аз имам много богат опит в областта и не съм виждал до сега толкова много инструменти за справяне с отрицателните последици на отстъпките, които са направени. По-рано Бразилия искаше 300 хиляди тона а, говеждо. В крайна сметка а, а, постигнатото е доста добро. Що се отнася до въздействието на общ, до изискването за обща оценка на въздействието, Европейската комисия ще актуализира оценката на въздействието, което, която е направена преди няколко години. Ще видим въздействието върху селското стопанство на това споразумение, както и общото въздействие. То ще се вземат предвид Канада, Япония, Корея, Виетнам, Мексико и други споразумения, които вече са подписани или в момента вече са влезе в сила. тази оценка на въздействието ще излезе през пролетта на 2020 година. В първата част на заседанието се сравниха цените за производство в Европа с тези в Латинска Америка стана ясно, че някои от разликите в цените са легитимни. Става дума за цените на труда, на земята и прочие. Също така беше подчертано, че някои от разликите в цените на производството са недостатъчно обосновани е, едва ли не. Но споразумението от Меркосур по никакъв начин не намалява правилата ни за безопасност и е в е, едно свободно споразумение за свободна търговия продуктите трябва да продължават да спазват нашите стандарти. Не могат да се използват хормони, не може да се използват Миване с хлор при птичето месо и така нататък. И за разлика от казаното в първата част, ако се изнасят с Европейския съюз, трябва да отговарят продуктите на европейските изисквания за проследяемост. Това изисква, че е, е, е, износителите от Меркосур към Европейския съюз трябва да направят допълнителни инвестиции. В споразумението с Канада установихме, че Канада, канадските производители сметнаха, че не е от техен интерес да правят тези инвестиции, за да изнасят към Европейския съюз. Говорим и за сътрудничество в областта на е, резистентността на микроорганизмите срещу съответните антибиотици. И накрая е, в Европа има и подкрепа в контекста на ОСП. Има много преки плащания към селските стопани, има средства за развитие на селските райони и целта е селските стопани да могат да се справят с разходите за постигане на по-високите екологични стандарти, които имаме тук в Европа. Що се отнася до главата за устойчиво развитие, съвсем правилно беше описана тя като безпредседентна в споразуменията ни за свободна търговия. Става дума за важен елемент от устойчивостта, става дума за правен ангажимент за Меркосур и Европа да се спазват ангажиментите поети в Париж на 21-та конференция на страните и става дума и включително с механизъм за решаване на спорове и членовете от Меркосур и от Европа трябва да продължат да спазват всички основни стандарти на Международната организация по труда. Има и елементи, свързани с подкрепа на местните общности и има забрана за внос на нелегално а, добита дървесина и на животински продукти, които не спазват а, тези елементи, тези ангажименти. Има публични консултации и се стигна до заключението, че въздействието е на отстъпката в областта на говеждото е, върху обезлесяването в е, Бразилия ще бъде много малко, защото става дума за много а, малък обем. Радвам се, че можах да се справя с тези а, теми. Ясно е, че има легитимни поводи за безпокойство, но се надявам, че отговорих на повечето от тях. Благодаря. Благодаря, господин Кларк. Имаме само 5 минути и трябва да чуем а, тримата участници. Имате по минута и половина за заключителните си коментари. Ясно, че няма как да отговорите на всички въпроси. Благодаря, господин председател. Смятам, че депутатите в тази зала са много добре информирани е, за позицията на селското стопанство и се радвам, че е, комисията Инта много добре разбира колко е важно да се е, вземат предвид въздействията в селското стопанство. Спомена се създаването на работни места. Важен е въпросът за обновяването на поколенията. Селските стопани нямаше да се занимава с този отрасъл а, и не биха се занимавали, ако не могат да печелят. И настоящото поколение селски стопани а, е напълно песимистично настроено. Защото отново, защото а, когато разговарям с тези селски стопани, те ми казват, моите деца няма да се занимават с селско стопанство и а, ги карат да си търсят друга работа. А младите селски стопани, онези, които решават да а, се захванат със селско стопанство, трябва да бъдат насречени. Когато се прави оценка на търговско споразумение, трябва да се има предвид, че то не се прави за промишлеността или за печалби. Трябва да се разгледат онези, които са най-уязвими – е, това ще гледат гражданите. Не трябва да, да забравяме това. Благодаря. Господин шеф. Благодаря. Благодаря за зададените въпроси и за разликата в цените за производство. Средното в Европа е и в Бразилия 25% е разликата. Това е невъзможно да се коригира с разликата в нормите, да кажем, изискванията за фуражите и прочие. Що се отнася до вноса, 125 тона, най-много, хиляди тона, това е най-голяма най-големия внос на месо и е, освен това се внася основно филета, пилешко филе. по този начин всъщност се е, пречи е, в Европа да се произвежда птиче месо. Това е трансфер на суверенитет. и са засегнати 5 милиона пилета седмично. И така, като говорим за всичко това и за преработните продукти, трябва да имаме предвид, че в Европа хората готвят все по-малко, 80% от птичето месо се внася. вече казах какво мисля за етикетирането. Не трябва да забравяме, че целта не е само да има споразумение, а действително да се контролира да можем наистина да прилагаме и за що се отнася до използването на антибиотици и до спазването, използването на животински брашна. В момента се прилагат ушки правилата на СТО, но те на практика са остарели. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Трудно ми е да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. Бих казал, че по принцип, за да подобриме достъпа до пазарите, трябва да има баланс в митата и таксите и да трябва допълнително да водиме преговори по отрасли е ужасно. И също така трябва да има много повече проверки, по-стрикни проверки в страната по происход. времено трябва да решиме какво искаме за европейското замеделие и европейските стопани. Не може да искаме от европейските стопани да, да произвеждат качествени, сигурни, прекрасни продукти, които да бъдат на международно равнище и същевременно да отваряме нашия пазар за нелоялна конкуренция при производство при съвсем други условия. Ние е, работиме за екологичния модел, за опазване на, е, на, на нашата околна среда, на нашия европейски е, модел. Но, но това трябва да въжи в всички отрасли и за нашите конкурентни, а в хранително-вкусовата той не въжи. Благодаря, дами и господа. С това приключихме днешното си изслушване. Благодаря много на всички участници е, в него. Смятам, че събрахме доста информация. Видяхме, че нещата не са съвсем черно-бели. Необходимо е да имаме повече е, подробности. Нека да изчакаме текстовете да бъдат преведени, да ги разгледаме много внимателно и тогава да вземем решението си. Благодаря ви много, приятна вечер!